Приема се. Доклада Килонен, дами и господа. Много неща правим за първи път. Ето тази сутрин много рано ми се обадиха точно за това гласуване. Мога да ви уверя, че съм тук с автомобила си, мога да си замина и утре, разполагам с много време. Също така искам да кажа, че има възможност, съгласно нашия правилник, да разделим гласуванията на блокове. Работа на нашите отдели е да подготвя това гласуване. Знам, че има много различни мнения как да се подходи. Предлагам да започнем гласуването, като след малко ще ви попитам дали искате да гласувате всяко отделно изменение или можем да гласуваме някой анблок. Заповядайте, искате думата. Много благодаря, господин председател. Въпросът не е в това колко време ни трябва, а дали имаме наистина добър текст, който да гласуваме. Измененията са групирани съгласно имената на авторите. И това означава, че резултатните норми няма да са добри за маките и средни предприятия или за заетостта, ние, парламента, ще станем за посмешище. Затова искаме едни надлежно изготвени списъци за гласуване. 1400 изменения имаме. Успяхме да изготвим такъв списък за Страсбург. Много ви моля, колеги, да подкрепите моето искане. Господин Сватовски. Господин председател, от името на ЕКР съм автор на предложение за отлагане на това гласуване, тъй като предложените изменения в тяхната последователност нарушават членове 174, параграф 2 и параграф 4. Би трябвало да имате предвид, че тук имаме взаимно изключващи се хипотези, идентични изменения, освен това в различни групи от изменения. Това противоречи и на член 174, параграф 9 на правилника – тези групи от изменения са съгласувани с авторите, а не по вид изменение. Това противоречи на нашата практика. Ето защо е напълно възможно при тази процедура да има манипулации и след това да ни съдят за нея. Ето защо аз призовавам да подкрепите моето предложение и да отложим гласуването. Много бих се радвала, ако не бяхте изчел вашето изготвено предложение, а ме слушате. Аз казах, че ще гласуваме изменение по изменение – Предходният колега поиска вече отлагане. Нямам нищо против да гласуваме това предложение. Ние гласувахме за това вчера, но нека още веднъж. Кой е за отлагане? Против? Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И тъй. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се. 630. Извинете. Преди това трябва да гласуваме 645, 691, 750 идентични за отхвърляне на предложението на комисията. По именно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 629 за, против въздържали се, отхвърля се 630 за. Уважаеми колеги, аз всичко ще направя, за да опазя парламентаризма, но ще направя и всичко възможно да предотвратя опитите, които искат да попречат на гласуването. За това ще проверим последното гласуване. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Моля, внимавайте. Трябва да има две трети мнозинство. А когато гласуванията са сходни, няма да проверяваме. 630 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 630. Добре, проверка на 630. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 631 за против, въздържали се, отхвърлено. 632. Проверка на 631. Това е за трети път. Добре, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. И това е с две трети мнозинство. Госпожо, имате думата. Благодаря, председателю. Що се отнася до процедурата? Тези въпроси са много важни, но нека ви моля, нека да не губим време и за това предлагам да гласуваме електронно по това. Благодаря ви. Frau Kollegin Grappini, Sie gestatten, dass ich das weiterhin entscheide. 632. Грапини, аз ще реша. 632 за, против. Отхвърлено. 633 за, против въздържали се, отхвърлено. 634 за, против, въздържали се, отхвърлено. 635 за, против, въздържали се, отхвърлено. 618 за, против, въздържали се, отхвърлено. 619 за, против, въздържали се, отхвърлено. 620 за, против, въздържали се, отхвърлено. 621 за, против, въздържали се, отхвърлено. 622 за, против, въздържали се, отхвърлено. 623 за, против, въздържали се, отхвърлено. 624 за, против, въздържали се, отхвърлено. 625 за, против, въздържали се, отхвърлено. 626 за, против, въздържали се, отхвърлено. 627 за, против, въздържали се, отхвърлено. 628 за, против, въздържали се, отхвърлено. 636 за, против, въздържали се, отхвърлено. 637 за, против, въздържали се, отхвърлено. 638 за, против, въздържали се, отхвърлено. 639 за, против, въздържали се, отхвърлено. 640 за, против, въздържали се, отхвърлено. 641 за, против, въздържали се, отхвърлено. 642 за, против, въздържали се, отхвърлено 643 за, против, въздържали се, отхвърлено 644 за, против, въздържали се, отхвърлено. И така, дами и господа, направихме този първи блок. Общо имахме 1100 изменения. Сега минаваме към следващия блок. Ще гласуваме последния начин. 763 е и гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 692. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 293 за, против, въздържали се, отхвърлено. 294 за, против, въздържали се, отхвърлено. 295. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 296. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 297. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 298 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 300. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 301 за, против, въздържали се, отхвърлено. 302 за, против, въздържали се, отхвърлено. 303 за, против, въздържали се, отхвърлено. 304 за, против, въздържали се отхвърлено. 22 за, против, въздържали се отхвърлено. 223 за, против, въздържали се отхвърлено. 224 за, против, въздържали се отхвърлено. 225 за, против, въздържали се отхвърлено. 226 за, против, въздържали се отхвърлено. 227 за, против, въздържали се отхвърлено. 228 за, против, въздържали се, отхвърлено. 229 за, против, въздържали се, отхвърлено. 230 за, против, въздържали се, отхвърлено. 231 за, против, въздържали се, отхвърлено. 232 за, против, въздържали се, отхвърлено. 233 за, против, въздържали се, отхвърлено. 234 за, против, въздържали се, отхвърлено. 235 за, против, въздържали се, отхвърлено. 236 за, против, въздържали се, отхвърлено. 237 за, против, въздържали се, отхвърлено. 238 за, против, въздържали се, отхвърлено. 239 за, против, въздържали се, отхвърлено. 240 за, против, въздържали се, отхвърлено. 241 за, против, въздържали се, отхвърлено 242 за, против, въздържали се, отхвърлено 243 за, против, въздържали се, отхвърлено 244 за, против, въздържали се, отхвърлено 245 за, против, въздържали се, отхвърлено 246 за, против, въздържали се, отхвърлено 247 за, против, въздържали се отхвърлено 248 за, против, въздържали се отхвърлено 249 за, против, въздържали се отхвърлено 250 за, против, въздържали се отхвърлено 251 за, против, въздържали се отхвърлено 252 за, против, въздържали се отхвърлено 253 за, против, въздържали се отхвърлено 254 за, против, въздържали се отхвърлено 255 за, против, въздържали се отхвърлено 256 за, против, въздържали се отхвърлено 257 за, против, въздържали се отхвърлено 258 за, против, въздържали се отхвърлено 259 за, против, въздържали се отхвърлено 260 за, против, въздържали се отхвърлено. Уважаеми колеги, Arg viel schneller kann ich nicht. По-бързо не мога, по-бързо не можете вие, по-бързо не могат и преводачите. Както виждаме, имаме мнозинство до две трети мнозинство. Затова моят въпрос е дали да не преминем към блоковете, така както беше предложено. lassen sie uns zwei drei minuten zeit in diese frage investieren. herr kollege да инвестираме 2-3 минути в този въпрос. Господин Маринеско. Господин заместник председател, аз се връщам към молбата на колегата от самото начало. Това, което гласуваме сега, ние не гласуваме по съдържанието. Ние гласуваме периферни срещу други страни. Разбира се, че резултатът е един и същ. Нека да повторим гласуването по съдържание параграф по параграф, член по член, тъй като това е на... не е начинът по който трябва да гласува Европейският парламент, да гласува блоково. Единствената причина за тези блокове а, е, че има група евродепутати, които са предложили изменения, които са в един блок. Член а, 4, 12, между които няма никаква връзка. А тук става дума за време за шофиране, за възрастта на шофьорите, за зоните за паркиране. Няма никаква връзка между измененията. Така че това не отговаря на никакви правила на парламента. Съжалявам. Това е бъркотията, създадена от служителите на парламента. Herr Marinescu, Господин Маринеско, всичко, което казахте, може да се чуе, обаче отхвърлям последното изречение. Господин Ламбърц. Господин председател, добре разбрах какво иска да каже господин а, Маринеско. Ние сме ги групирали по автор. Вярно е, че по автор сме ги групирали. Но смятам, че блоковете всъщност са съставени по политически логичен начин. Тоест, различните групи, които са направили изменения, са го направили с една холистична визия на текста и съответно и правят изменения на различни текстове. И за това има политическа логика в тях. Затова смятам, че тези блокове са кохерентни политически и трябва да се гласуват анблок. Добре, видяхме две мнения. Аз лично смятам, че господин Маринеско в парламента не може човек да стане смешен само по един начин. Може да станем смешен, може да станем смешни като гласуваме блок, но също така може и да станем за смях, като следваме е, до сегашната процедура. Става дума да намерим едно съществено решение, разумно решение и това решение – да вземем предвид работата, която е направена вече в комисиите. това смятам, е, че господин Ламберт е по-прав. И може, според член 78, да създадем блокове. За това сега давам думата и, и на господин Корбиц да чуем какво той иска да ни каже. Yes, I confess. Да, аз признавам, господин председател, че аз а, изготвих а, този член в а, правилника ни. Минаха години, откакто той е в сила. Целта му беше, за да се справим с подобни ситуации, когато имаме множество изменения, където има възможност да бъдат групирани по начина, по който беше описан от господин Ламберц или по друг начин, по един разумен начин, така че парламентът да може да се свърши работата, като спазва правилата на депутатите и техните позиции, така както са гласувани. Има смисъл да се групират измененията по такъв начин и така ефикасно и ефективно можем да се свършим работата, без да се губи правото на който и да е депутат да внася изменения. Благодаря, господин Корбец. Няма да допусна повече изказвания по процедурата. Чухме едно обяснение и две мнения. Мога да реша какво да правим сам аз казах, че по-скоро подкрепя мнението на господин Ламбертс, но искам да ви попитам, съгласни ли сте да продължим с гласуване на блок? Кой може да подкрепи това искане? Кой е против? Нека проверим. Провер... Проверка, моля, на, последното... на последния ми въпрос. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Das ist angenommen mit... Прието е. С три четвърти мнозинство. Тогава продължаваме с остатъка на блок Б от 263 нататък за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е с около 2 трети мнозинства. Блок С. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Блок Д. Колегата най-отзад, моля кажете, ако обичате, члена на, от правилника, вър... към който правите препратка. Благодаря. Аз не мога да гласувам така. Не мога да гласувам така, защото искам да раз... гласувам по различен начин на по различните изменения. Не мога да гласувам блок. Така не може да се гласува. Господин Юрек. Господин председател, аз гласувах против блоковото гласуване, но след като сме взели решение да гласуваме по този начин, има поименно гласуване вътре в блоковото гласуване, така че трябва да гласуваме именно поименно за целият блок от изменения, тъй като е предвидено това. Господин Юрик, не разбирам защо се оплаквате. До момента не сме гласували нито един блок, в който е имало електронно гласуване. Аз исках така и така да гласуваме блок Д електронно. Моля, гласувайте електронно. Али абгестимт? Гласувахте ли? Ам али абгестимт? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. Блок Е. Също имаме електронно гласуване, така че целият блок гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок F, също електронно гласуване.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 са гласувани. И така, електронно гласуване, моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Блок Г бе гласуван. И сега Докладът Ван де Камп. 307. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Има ли някой, който е против да гласуваме онблок? блок? herr kollege! Може ли, след като гласуваме онблок, да гласуваме електронно, а не само там, където е предвидено така и така електронно гласуване? Може ли всичко да гласуваме електронно? Да, разбира се. И така, блок А. Моля, гласувайте. Ама али abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Б. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Още не. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок С. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвалено. Блоте. Моля, гласувайте. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Е. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок F. Е. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. И така, Г и Х отпадат. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. И сега докладът ЕРТОК. 290-308. Гласувайте електронно, моля. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блока. Колегата Стеховски иска. Уважаеми пане председající, подле чlanku 100... Уважаеми господин председателю, според член 182а трябва да кажа, че съм против такъв тип гласуване – Причините ще подам в писмен вид на Президиума на парламента. Смятам, че сме нарушили няколко члена от процедурния ни правилник. Затова ви моля да коментирате по тези мои бележки. Благодаря. Разбрах какво искате да кажете. Гласуваме блок А. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Моля, прекратете гласуването. Отхвърлено. Блок Б. Моля, гласувайте електронно. Alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Блок С. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Д. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Е. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. С това блоковете F и G отпадат. Гласуваме крайния текст. И е така крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. с тези три доклада, които гласувахме, е се приключва с това,